Dear ladies, dear gentlemen. Дами и господа, благодаря, че участвате в нашето заседание, което се излъчва по интернет. Имаме превод на 22 езика. Благодаря от сега на преводачите, с които работим от вчера сутринта заедно. Вече сме набрали към 14 часа сътрудничество. След 2 часа ще приключиме. А, така че надявам се обаче, че, че и на вас вас дискусите са били интересни. Благодаря ви за работата. А сега ще обсъдиме така нареченото мобилно здравоопазване или М-здравоопазване, което е много важна тема за всеки един, за всеки отделен гражданин. Двама са организаторите на нашата на нашата дискусия господин Айлус Петърле, пред член на коми... Комисията по околни среда и господин Бони, който е член на нашата комисия ИТРЕ. Защото в крайна сметка до, до голяма степен всичко, което е свързано с а, здравеопазването, е изработено от предприятия, малки, големи. А, така че бих искал първо да помоля господин Бони да ме замести тук на председателското място, а пък аз ще заема неговото място. Dear, dear colleagues, Скъпи колеги, Аз не съм Джовани Лавия, но аз поделям неговите възгледи и за мен е радост да представям тук комисията ЕНВИ на съвместното организирано от двете комисии мероприятие. Радвам се, че можех да го направя заедно с бившия министр-председател на Полша, господин Бусек. Не, не, човек не винаги не често може да работи в тясно сътрудничество с бивши министър-председатели. Господин Бони също ще вземе думата малко по късно, а сега бих искал да пожелая добре дошъл на нашият комисар, чието, в чието ресор попада здравеопазването и както и а, нашите изказващи се. Става дума за едно много сложно досие, което има и политически аспекти, и юридически, и чисто технически, и свързани с оперативната съвместимост. Мобилното здравеопазване не е нещо, което сме измислили сега, не е нещо ново, да. Това е просто една необходимост за всички граждани. Днес сме изправени пред демографски предизвикателства. Е, дълголетието е, е и съпътстващите проблеми е, изискват от нас да насочим вниманието си към мобилното здравеопазване, като насочиме и грижите по-скоро и нашето внимание по-скоро към превенцията, а не към лечението. И сега давам думата на господин комисар. Алойза. Благодаря ви. Благодаря много Уважаеми ежи, уважаеми господа председатели, наистина за мен е радост да бъда тук. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа, благодаря за поканата на това насочено към бъдещето събитие. Благодаря, че ми дадохте възможност да, се, да разгледам темата за цифровото развитие и тяхното отражение върху различните системи на здравоопазване. Ето тук, ако разгледаме мобилния си телефон, Знае много добре, че имаме а, приложения като тези. Ето тук. Приложения, които са свързани с вашето здравеопазване. Всеки един от вас в джоба си има такова устройство, т.е. здравето ви е в джоба ви, което е отлично. И Разбира се, бързото развитие на цифровите технологии, най-вече на приложенията, дава възможност за различни аспекти. Това е обещаваща област за здравеопазването и представлява основна част от цифровата революция. След по-малко от 10 години Мобилните приложения вече са част от нашето ежедневие и в превенцията, общественото здраве и здравеопазването във всички сектори. Приложенията за здравеопазване непрекъснато се увеличават. От 2013 година до 2015 броя им се увеличава повече от два пъти. Повече от 165 хиляди са приложенията за здравеопазване, които се предлагат на водещи платформи. Те се фокусират върху хранене, фитнес, начин на живот, но има и приложения с някои по-комплексни функции. Фокусират се върху установяване на заболяването и лечението. Гражданите използват тези приложения, като а, наблюдават а, здравното си състояние. Това може да се отрази върху а, навиците на хранене, под консумацията на алкохол и така нататък. Може да насърчи положителен начин на живот. Приложенията могат да се използват за мобилизиране в а, а, обществото, като се насърчава участието в различни мероприятия за здравословен начин на живот. Използват се в областта на превенцията на ХИВ, особено в някои общности. Приложенията се използват и за управление на риска. Благодарение на приложението iCoach, което е част от една европейска а, кампания за борба с тютюнопушенето, повече от 450 хиляди са регистрираните а, пушачи, три четвърти от тях се отказват от тютюнопушенето. Това е много важен резултат. Има приложения, които припомнят на гражданите кога да взимат лекарствата си и така се избягват грешки голям брой приложения за здравеопазване нямат ясни доказателства за тяхната надежност. Това води до големи тревоги сред потребителите, като се поставя под съмнение тяхната полезност и по този начин тяхното използване за обществено здраве. Гарантирането на данни, в, които да се използват в приложенията, така че те да се изследват в практиките по-голямото използване на приложения, търсенето на потребителите за свързване на данните от приложения към личните им здравни картони се очаква да нарасне. Комисията вече предприе редица действия, за да се справи с тези недостатъци. Започнахме да изготвяме а, етичен кодекс за приложения в областта на здраво, здравеопазването. Това ще улесни разработчиците на приложения за мобилно здравеопазване. Вече сме в последната фаза и кодексът в момента събира мнението на заинтересовани страни. Какво ще ни помогне да разработим указания за използването и внедряването на приложения за мобилно здравеопазване? Това е общ подход за разработване на важни критерии за надежността на приложенията. Друга важна инициатива е е бъдещия европейски стандарт за критериите за качество за разработване на приложения в областта на здравеопазването. Европейския комитет за стандартизация ще продължи тази дейност. Започнахме една публична консултация за безопасността на приложенията и други софтуерни продукти, за да видим какви са рисковете, с които се сблъскват потребителите, когато използва тези приложения. Отговорите ще ни помогнат да оформим бъдещите стъпки и бъдещите политики на ниво Европейски съюз. Държавите членки разглеждат резултатите от тези действия в една целева група за мобилно здравоопазване и ще излезе с доклад с общи предизвикателства и препоръки за възможно сътрудничество в бъдеще. Освен това, инициативите в областта на политиките, мобилното здравоопазване играе все по-важна роля в европейското финансиране и се подготвя и работната програма за Хоризонт 2020 за периода 2018-2020 година. Няколко думи за увеличаващото се значение на инструментите за мобилно здравеопазване в нашата здр... система на здравеопазване и какви са предизвикателствата. Дигиталните технологии дават възможности за усъвременяване на системите на здравеопазване и справяне с предизвикателствата, като например застаряване на населението и увеличаващия се брой на хронични заболявания, като се насърчава изследователската дейност. През 2014 година беше направена оценка и Проучването на растежа за 2016 година се фокусира върху справяне с предизвикателствата и а, предоставянето на по-целенасочени и ефективни а, услуги в областта на здравеопазването. Знаем, че изпълнението на тези услуги са обвързани на местно и регионално ниво. Европейските и международните стандарти липсват или пък не се прилагат достатъчно, за да се осигурят оперативно съвместими ИКТ решения. Липсата на оперативна съвместимост означава, че данните и рецептите няма как лесно да преминават между различни държави членки. Ако се справим с този проблем, ще можем наистина да отхвърлим част от големите предизвикателства. Това е голямо пред препятствие за мобилността на пациентите. Заради а, раздробения характер на а, системата. Тези негативни въздействия върху, се отразяват върху качеството на живот. Вследствие много от гражданите няма как да се възползват от инструментите и услугите в рамките на здравеопазването. Стратегията от май 2015 година призовава за по-голяма стандартизация и оперативна съвместимост на различните решения. Така секторът може да използва пълния си потенциал за растеж. През следващата година ще поставим фокус върху а, обмена на електронни а, рецепти между държавите членки, както е посочено в а, пакета, прият на 19 април 2016 година. Финансирането на комисията в областта на инфраструктурата се е насочено към обмена на електронни рецепти и това трябва да приключи в рамките на 4 години. Има големи разлики между държавите членки. Ето защо комисията планира да изготви доклад и препоръки за действията, които могат да се предприемат. Нека подчертая и значението на телемедицината в бъдеще. Става въпрос за европейска европейските референтни мрежи. Тези мрежи ще могат да се фокусират върху преобладаващите заболявания. Това е нов подход, съгласно който системите в Европа ще могат да работят в тяхно сътрудничество. По този начин телемедицината ще се превърне в нещо успешно. Мрежите ще изграждат общи бази данни с необходимата информация. Нека ви покажа и един а, слайд. Това е в Кобе, Япания. Това е един суперкомпютър. Това е реална инфраструктура, която показва, че Япония е готова да изгражда големи масиви от данни и инфраструктура. Япония е готова да се движи в бъдеще. И аз и мечтая наистина да видя такова постижение и на общо европейско ниво. Надявам се, че ще бъде възможно да обсъждаме подобни а, въпроси. Знаем какви са дейностите на Airbus, Галилей и така нататък. Така че наистина се надявам, че ще можем да обединим усилията си, така че да създадем една такава инфраструктура. С, с наличните инструменти можем да създадем такива големи масиви, които да улеснят работата на изследователите за превенция на заболяванията и лечението им. Както вече споменах, тук трябва да отчетем и Европейската инициатива за компютърни изчисления в облак, защото по този начин по-лесно ще можем да съхраняваме данни, ще има по-бърза връзка, а също така и по-бързо ще се обработват данните. Според мен трябва да осигурим подобна инфраструктура и за данните в областта на здравеопазването, така че да използваме пълния потенциал и да подобрим здравето на хората. В заключение, инструментите могат да помогнат за преодоляване на предизвикателствата и за осигуряване на по-голяма устойчивост. Те могат да помогнат на гражданите да подобрят здрав... здравословното си състояние. Гражданите могат да се възползват от този потенциал, като бъдат свързани и с доставчиците на здравни услуги. Наистина много действия са предприяти. Комисията е решена да направи всичко възможно, за да разшири потенциала на мобилното здравеопазване. Знаете каква е идеята? Как Европа да се приближи до гражданите? Моят отговор чрез мобилното здравеопазване. Това ще бъде един много добър начин Европа да се приближи до гражданите особено, що се отнася до превенцията и защитата, качествения начин на живот и много други аспекти. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар, за много е, ясното и точно но послание. наистина това отношение. Е, много хубаво го казахте. Гражданите ще разберат най-добре е, това, когато тази технология е достъпна за всички. Нека да се възползваме от тази възможност. Зная, че се налага вие да си тръгнете, но вашите сътрудници ще останат. Благодаря ви много и ви желая успеха в тази революционна част от е, цифровите програма на Европейския съюз. Само да кажа още веднъж. Знаете, че в ЦЕРН имаме един много добър проект, който е чудесен пример на сътрудничество между всички е, държави членки и много други е, участници. И наистина крайно време е да, да помислим как можем да, какво да направим, за да създадем такъв свръх е, компютърен инфраструктурен център, е, в е, което да обединява данни, да дава възможност за новаторско, новаторски подход в лечението на гражданите и хубаво ще Европа да вземе водеща позиция в това отношение. Благодаря ви много. Uh, uh, Благодаря на е, участниците в този панел. Е, радвам се, че те се присъединиха към нас. Можем да започнем с първата част е, като разгледаме темата за възможностите на мобилното здравеопазване потенциала на това здравеопазване. Имаме трима отлични оратори днес. Първият е доктор Ангелос Касянос, който е, е, работи в Лондон, в е, научно-изследователски център е, и той ще ни говори как да, да е, се справим с предизвикателството в Европа от лечението до превенцията на заболявания. Имате думата. Благодаря ви, благодаря, че ме поканихте на такова важно изслушване, Аз ще представя тук е, гледна точка на, на научните работници. Е, приложно е, здравеопазване е моята сфера и ще се занимае с темата именно прехода от лечението към от терапията към превенцията. Вероятно сте запознати с числата а, те показват, че населението в Европа се увеличава и това е основният проблем и предизвикателство, особено от 2020. Е, застаряващото население също ни изправя пред редица проблеми. Е, живеем по-дълго, но това не означава, че живеем по-добър е, живот от гледна точка на здравето ни един здравословен живот, качествен живот. Тук това ниво е горе-долу стабилно. Тук се, това се отразява на редица заболявания като Алцхаймер и деменция и някои хронически, които са 87% от заболяваните в Европейския съюз. Това води и до увеличаване на разходите за здравеопазване. Например, заболявания свързани с пушенето струват около 100 милиарда евро годишно. Това, което е, знаем е, от последните 15-20 години е, че повече от хроничните заболявания са предотвратими. Какво означава това? Е, риските, рисковите фактори са, е, подлежат на модификация, например, потреблението на алкохол, на тютюн, е, застоял, заседнал живот е, или нездрав начин на хранене. Тоест имаме нужда от устойчива, ефективна и лесно достъпна система на здравеопазване продължител живота да е, варира в Европейския съюз, близо 10 години между отделните държави членки, въвеждането на нови технологии е, извеждат на преден план значението на многонационалното е, сътрудничество по отношение на здравеопазване и етични стандарти и безопасност на лечението. Това, тази диаграма иллюстрира е, бремето на хроничните заболявания в Европа. В сравнение с Африка, например, където основната причина за смъртност е, са е, е, заразит, заразни болести, като малария, спин и други. В Европа хронични условия са причината за повечето заболявания това означава а, рак, високо кръвно лягне, диабет а, и а, други а, сърдечни, мозъчни удари. Те е, е допринасят 80% от разходите за здравеопазване, което е доста. И повечето от тези рискови фактори могат да бъдат е, отстранени. Това заедно с по-големите разходи и по-дългото време на лечение доведаха до една така промяна, пренасочване на вниманието към профилактиката, към превенцията. Това не означава, че трябва да занемерим самото лечение, но просто трябва да заложим, да обърнем повече внимание и повече средства да насочим към превенцията. Какво имаме предвид под превенция? именно диагностициране, е, е, откриване на, на симптомите на съответно заболяване достатъчно рано, скрининг е, и проверки редовни на населението и използване на съответна техника за увеличаване на упражненията и намаляване потреблението на алкохол. Тук това, което наричаме е, мобилно здраве, каква е дефиницията? В литературата фигурира следната. Медицинска практика, практика на, на публичното здравеопазване, която се подпомага от мобилни съоръжения. Тук се включват набиране на данни, информация, събиране на данни за, данни за качеството на живот в реално време, може да се означава предоставяне на такава информация, подобряване информацията за лечение, може да помогне на пациентите тази информация да се придържат към даден вид решение, припомняне, може би помага за вземане на решения, много клиники използват а, а, такива методи. Много важно е за самопроследяването на пациентите. Какво означава това? При няколко години в Кембридж, в, в Кембридж развиха една апликация, чрез която а, а, пациента може да, да измери някои стойности, мол, и а, е, използва алгоритъм, с който да, да изчисли вероятността от развитието на рак на кожата. А, е, преди 4 е, години се проведе едно доста крупно изследване, на проучване в Европа и това, което виждате на, диапозитив, на тази диапозитив, са очакванията на пациентите от мобилното здраве. Освен е, информацията, която очакват, е, това означава управление, проследяване на здрав... за здравето, е, е, връзка с е, здравното заведение и предоставащите здравна грижа. Е, все повече проучвания се правят в областта на мобилното здравеопазване и системните прегледи всъщност е, е, е, посочват какви са приоритетите. В резултат на всичко това можем да направим следните препоръки. Е, системите за мобилно здравеопазване трябва да се интегрират в е, съществуващите такива е, системи и трансгранично. Трябва да има съответни стандарти на безопасност за гражданите, за пациентите. Трябва да се прилага подхода на участване, т.е. пациенти, целеви групи, лекари и медицински персонал трябва да участват, за да може да се постигне целта. Трябва да има равнопоставеност в здравеопазването. Тези програми трябва да са устойчиви, дългосрочни. Те трябва да, е, е, ударението трябва да е върху здравето, не само върху технологиите. И е, те трябва да се разработват въз основа на конкретни факти и данни. Тук вземащите решения, както например тези в Европейския съюз, могат в резултат на това да вземат информирани решения, безопасни решения относно различни апликации и регламенти. И накрая нещо, на което се натъквам, с което констатирах с много прегледи, които правя напоследък, много от апликациите трябва да почиват върху конкретни факти и данни. А всъщност много малко от тях се е, е, оценяват както трябва. Какво означава да се оценява една система или апликация или е, система за мобилно здравеопазване. Това означава да се преценят няколко важни неща. Валидността, т.е. дали е, тя върши работата, за която е предназначена, дали е, е надежна в различни периоди от време и в различни контексти и доколко е ефективна, в крайна сметка, е, доколко ефективно постига целта, която е, си е поставила. Е, това е, е много важно е за подобряване на резултатите за пациентите, подобряване тяхното качество на живот, намаляване диагностицирането на хронични заболявания но наистина трябват ни много мощни клинични изпитания. Това означава голям брой пациенти, за да се стигне до надежден и безопасен резултат или извод. Това е един отдел, който се използва в мобилното здравеопазване. Пример за това колко трудно е всичко това, колко време и пари са нужни, за да се стигне до безопасен извод относно някаква интервенция или апликация. Например, висококачествени изпитания за ефективност, и разбира се, много важно е анализ на, на економическата ефективност. Приложението на тази апликация, а, дали води тя до намаляване на раз, разходите за здравеопазване или увеличаване. В момента няма а, интервенция в областта на мобилното здравеопазване, която отговаря на всички тези критерии. Искам да кажа, че ние всъщност трябва да обърнем повече внимание на стойността е, на, на, на, на тези апликации и да развием наистина е, апликации, които е, са по-стойностни. И това е последната диапозитив. Ако трябва да формулирам четири послания от тази презентация, първо е с трудничество между пациенти и болничен персонал, е, да се използват е, научни знания, които обаче са приложими, е, не чисто академични. Тези апликации трябва да почиват на научни данни, факти и разбира се, ни трябва висококачествена научно-изследователска работа, дейност за високо качество. Ни трябва, разбира се, и по-мощно финансиране, Разбира се, радвам се на този отзвук. Нужно ни е мобилно здравеопазване и предимствата са, че такъв вид здравеопазване може да стигне до по-трудно достъпни, така да се каже, групи трябва да внимаваме и по отношение на пациенти, които е, нямат е, възможност да имат е, смартфон или по-възрастни хора, които не ползват компютри и телефони, за да имаме равнопоставеност в здравеопазването. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Касианос. Много така оцених вашите ключови послания, т.е. Ми, минимално мобилното здравоопазване. трябва да намали разликите и несправедливостта в областта на здравеопазването. Ние сме представители на 500 милиона европейци те не искат несправедливост и не искат да има големи разлики и ние също. И затова смятам, че чрез цифровизацията по някакъв начин ще, ще можем да намалиме разликите и несправедливостта. И сега давам думата на следващията наш оратор, господин Мариус Буковски. Имате думата. Мистер Черман, Черман от комитис. Господин председател, дами и господа депутати, казвам се Мариус Бурковски и искам да ви представя на един новаторски метод за координирано здраве опазване. Както каза преждеговорящия, демографските промени ще, имат огромни последици върху медицинските услуги и здравеопазването за бъдеще. Същевременно нашето общество е все по-глобализирано. време здравната система е някакси раздробена и пациента има достъп до различни отрязъци от нея. Пътещето изисква нови решения – а, дали сме готови за да създадеме добавена стойност към медицинските грижи и новите технологии в тяхната комбинираност. 60% от пациентите от Централна и Източна Европа вече са заявили, че са готови да а, използват дистанционната медицина. През последните години бяха направени изследвания за дистанционното здравеопазване, едни много така обширни а, обс, обс, изследвания, направени от а, в Обединеното кралство и виждате спада на броя на хоспитализациите и на смъртните случаи. Професор Маник Шечтанък е направил изследване на над 200 пациента с шизофренна параноя те са били е, изследвани в продължение на 12 метра, като е, най-различни клинични параметри са били отчитани. Е, решението е следното. Трябва да има координиране на здравните грижи и тази координация трябва да бъде допълнена от дистанционно лечение. Има ли кой да го направи? Да, това е Медивио, първата а, сертифицирана клиника по дистанционно здравеопазване и лечение. Като ние прилагаме едни много определени модели. Първо, дистанционното консултиране – това не е това не е видеоконференция, не е някакво забавление, някак нещо несериозно. Както казах, става дума за клиника, която е сертифицирана, клас 2А. И става дума за а, лекари, които са поставят диагнози и които са извънредно квалифицирани. Второ. Става дума за интегриране и събиране на медицинските досиета и възможността на пациентите да имат непрекъсната достъп до техните е, медицински досията във всяко едно време. Също така данни могат да бъдат набирани чрез мобилни приложения. Е, съчетанието на тези модели а, води до много по-ефективно лечение. Нека да ви покажа три слайда. Първо, от гледна, от гледна точка на пациента. Пациента има възможност да консултира доктор дистанционно. И ако Медивио е част от системата на здравеопазване, могат да бъдат извършвани много по-качествени и ефективни грижи, тъй като статистическите и епидемиологични данни ще бъдат събрани в един източник, ще може да има контрол на е, медикаментозната терапия и ще може да се е, използва телеконсултирането, дистанционното консултиране от страна както на пациентите, така и на е, пациентите Важното е обаче да бъде запазена е гарантиран сигурността и безопасността на данните. Дами и господа, и аз, и аз си мечтая Медивио да стане част от интегрирана европейска платформа за а, оказване на здравни крижи, където в центъра на вниманието ще бъде а, пациента. Адам, нашия стратегически партньор е Тадамет, който е а, лидер на производителите в Полша и Silver Media – Дами и господа, това беше представането на платформата за пациенти в Полша. Благодаря ви. Да, вашето изказване беше много убедително и отваря нови хоризонти и нови надежди. А сега господин Запана би могъл да ни представи гледната точка на а, пациентите. Той е тук с а, други свои сътрудници. Имате думата. Благодаря. Да, аз съм Тапани Пиха, аз съм ръководител на отдела за трансгранично здравеопазване и електронно здравеопазване. Може би се питате каква е връзката между двете, трансграничното и електронното здравеопазване. На практика има много общо между тях. Защото ако разгледаме трансграничното здравеопазване което почива на директивата за трансгранично здравеопазване. Това ще се приложи на практика веднъж след като имаме дистанционна дистанционно здравеопазване. Няма да се налага на пациентите да пътуват от страна в страна. Ако, мож, ако има такава възможност, нещата ще се променят. И мисля, че това подчертава как правата на пациентите могат да бъдат подсилени много добре чрез електронните приложения. Приложенията за мобилно здравеопазване дават допълнителни възможности на пациентите, защото наистина в ръцете си държат здравето си. Но когато се използват методите за мобилно и електронно здравеопазване, в по-широк мащаб, по то тогава пациентите имат възможност да упражнят правата си за достъп до здравеопазване по нов начин. Мисля, че водещи, водещите страни, които най-вече са сред скандинавските страни, показват, че не само по-младите пациенти се възползват от тези дистанционни приложения, а всъщност по-възрастните пациенти, които обикновено се нуждаят от повече а, е, грижи. Това много ясно се вижда, например, при физиотерапията. Физиотерапия, която може да се предостави с помощта на механизмите на дистанционната медицина чрез интернет знае много добре как по-възрастните пациенти могат да се възползват от тези приложения, които наистина подобряват достъпа до медицинско лечение. В заключение бих искал накратко да кажа, че Генерална дирекция САНТЕ работи в тясно сътрудничество с пациентските организации и ще проведем една мащабна конференция, с която да отбележим а, а, директивата на 24 октомври, директивата за трансгранично здравоопазване. Там ще покажем някои от ползите, от електронното, мобилното здравеопазване и дистанционното здравеопазване за пациентите. Председателят, благодаря. Бихте бил един много добър член на Европейския парламент. Ние се придържаме към изказвания от две минути. Вие успяхте три минути, така че поздравления. И така, сега преминаваме към една много важна част от нашата конференция, а именно а, сесията с а, въпроси и отговори. Така че наистина господин Кохничек, господин Силикиотис и още двама колеги, госпожа Калас и госпожа Вирнинг и двете от АЛДЕ са се записали в списъка. Ако искате да се включите, заповядайте. Имаме 10 минути за дискусия. Dank jullie aan de sprekers voor de interessante uiteenzetting. Ik heb een vraag. I think we can live with that. Uh, Mr. Kohlicek did not protest, but I gave the floor to Председателя, дадох думата на колегата exciting. Благодаря. Наистина, господин Кохличек, наистина това е много интересна тема, така че ще дам възможност на колегата. Заповядайте. Извинявайте, стори ми се, че чух моето име. Dat we bij M-Health vooral nood hebben aan de nodige operabiliteit tussen de verschillende systemen en de verschillende apps. Dat moet na... И всичко това може да спомогне за наистина да обмениме данни. Сега, тук се, се говори за оперативна съвместимост, но обаче нека не забравяме, че в различните езици всяка патология се нарича по друг, по собствен начин как ще, как ще може да предвъзмогнем това предизвикателство, за да обменим наистина данни, които да ефективно да могат да бъдат използвани? Господин Кохличек, да, благодаря. Аз съм от семейство на медици, така че съм запозната с темата. Имах и много приятели, които станаха лекари в последствие, така че наистина общия език на всички лекари а, е латинския. Ако в латинския имаме обща терминология, в такъв случай нямаме никакъв проблем. На второ място опитваме се в Чехия да приложим кодекс за електронно здравеопазване ако по някакъв начин обединим усилията за съхранение на данни е, онлайн, тези данни могат да придружават пациента. В такъв случай нямаме проблем. Ако не можем да се споразумеем за латинската терминология, можем да използваме английски язик. Но в английски язик всяка дума може да се тълкува по 20 различни начина. Ето защо предлагам да използвам различен език. Много точния и прецизен немски език, например. Още веднъж. Основата за обмен на данни почива на един общ протокол, както в компютърната наука – трябва да имаме ясна терминология, какво какво означава на латински или на друг език. На трето място, ако наистина се съгласим, нека постъпим по такъв начин, така че всеки да разполага с, с собствените си данни, защото много лесно може да се хакне един сървър. Но ако се съхраняват тези данни в един общ протокол, те могат да станат а, мишена на атака само много трудно. А много често по-възрастните винаги се нуждаят от придружител. Благодаря. Имаме още няколко минути. Представителите на гражданското общество също имат желание да се включат. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за направените презентации. Питах се следното. Всичко това включва някакъв тип данни, които могат да се използват в големи масиви, както вие демонстрирахте за добра кауза. Много често, когато провеждаме дискусии тук в Европейския парламент, Едно от основните възражения е, че хората се страхуват, че данните им ще бъдат използвани и а, данните, свързани с здравето, са най-чувствителните данни. Но въпросът ми е как можем да преодолеем един такъв конфликт? а именно, че пациентите знаят, че данните се използват за добра кауза и някой друг може да постигне положителни резултати. Как да се справим с този проблем? Хората да се притесняват, че данните им ще бъдат използвани за лоши цели. Председателя, благодаря. Някой от участниците, от панелистите, дали иска да отговори, заповядайте. Да, благодаря. Да, наистина това е въпрос, с който се сблъскваме всеки път в изследователската си дейност. Как да управляваме данните не само в големите масиви от данни? Нямам ясен отговор, но за това как да преодолеем този проблем, но бих казал, че много често трябва да бъдем ясни пред пациентите, кой и защо и как има достъп до данните. Например, ако искаме да направим едно проучване, трябва да започнем с един етичен протокол. Протоколите са много важни. Кой ще използва данните, кой ще има достъп до данните, как ще се разпространяват данните. И на базата на моя опит мога да кажа, че е важно от самото начало ясно да се каже на хората, от които се взимат данните, по този начин много по-лесно те ще се съгласят. Но съм съгласен, че това не е нещо простичко, това е много комплексен въпрос и той е свързан с различната правна рамка в различни страни, различен подход в различни страни за съхранение и използване на данни. Но мисля, че има начини да се справим с този проблем. И смятам, че ясното обяснение е един от тези начини. Благодаря. Аз също от практическа гледна точка мога да кажа, че в Медивия сме много открити спрямо пациентите и открито заявяваме, че данните са защитени от физически сървъри. Събираме данните в физически сървъри, не използваме система в облак. Информираме ги, че данните се анонимизират и можем да използваме данните, например, за някои медицински продукти, например, с а, а, доставчици на системи в областта на здравеопазването. И по този начин можем да помогнем в дългосрочен план на населението. Най-важното нещо е да бъдем прозрачни и да покажем в какъв начин ще се използват данните в бъдеще. Благодаря ви за ясните отговори. А сега ще предам штафетата на колегата Бони, който ще бъде председател на следващия панел. Сега, в твой рете. Да, благодаря. Мисля, че вече навлязохме в темата, защото втората сесия е свързана с преодоляване на бариерите пред електронното здравеопазване. Вече говорихме за защита на данните и оперативната съвместимост. Сега ще, дам, ще поканя господин Аян Авиксо, който е заместник генерален секретар за електронното обслужване и иновации в Министерство на социалните въпроси в Естония и господин Михел Пастор. И ако позволите, ще добавя, че първо говорихме за защита на данните. Имаме един регламент за защита на данните и сега сме в процес на изпълнение. Има 54 опции за държавите членки да приложат някакво решение и съществува притеснението, че в областта на здравеопазването трябва да се стремим към повече хармонизиране. И някои държави, може би, ще изберат а, посока различна от тази на други държави членки. В парламента, заедно с националните парламенти през 2017 година сме си поставили задача да а, уби, а, убедим колегите да изберат един вариант, едно решение. Това е свързано с анонимизирането на данните. Но мисля, че този въпрос ще бъде развит в тази сесия. Давам думата на Айн Авиксон, той ще ни говори за защита на данните, собственост и преносимост. Дали настоящите правила и разпоредби а, са, а, отговарят на целта, етичен кодекс за приложенията за мобилно здравоопазване. Имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие и чест да съм тук. И както виждате заглавието, доста дълго, но посланията се съдържат в него и аз ще говоря кратко. Да, имаме рамка, но не знаем е, как тя ще послужи за целта и дали ще послужи за целта. Затова ще започна с е, малко така ориентиращ е, коментар. Какво е целта? Чухме, че здравеопазването се променя и а, е, все още преобладават а, е, здраво, системите за здравеопазване на върха на пирамидата са еквинтесенцията, на, е, в основата са болниците, е, интелигентни хора, са снабдени със съответната технология. Мисля, че това е най-добрата комбинация. Когато е, значи чух, че новата система на запазване ще изглежда много различно. Пациентите и гражданите ще си седат вкъщи, е, грижите ще е, идват при тях, в смисъл здравната грижа ще идва при тях и това изисква интегрирана информация и данни за пациента, разбира се чухме, е, тук стана дума за е, набиране на доказателства и научни данни. Е, важното е да се, намер... да се стигне до най-ефективни еф... еф ефективни решения. Именно анализа на а, факти, почиващи на данни, е ключа към това. Говорим и за персонализация. Какво означава това? В сравнение с управлението отгоре надолу, т.е. създаване на здравни системи и разпределяне на раздаване на единици е, за е, услуги към гражданите, сега подходът е обратно, отдолу нагоре. И вече имаме така факти, които сочат, че това може би ще се окаже по-ефективно от преди. Разбира се, тук и новаторството е важен фактор. В една от презентациите преди мен, пък и от Европейската комисия стана ясно, че те е, спонсорират много е, програми, проучвания и всяка държава членка го прави за себе си. Ние трябва да се възползваме от всичко това. Това е целта. Е, историята не започва тук. Е, надявам се, че някои от вас са прочели доклада, който излезе преди 4 години и половина от е, eHealth, електронно здраве, една работна група, събрана от Европейската комисия. Председател беше господин Томас Ангелес, който преди няколко дни си да, се оттегли е, от е, функцията си на президент на Естония и е, целта беше да се види какво е, е, как може да се постигне до една достъпна, персонализирана е, е здравна грижа. И първото е, е първата е, предпоставка е, че здравото е изключително важно нещо и за да може да, е, данните да помагат това отношение, хората трябва да имат контрол върху тях. Е, пациентите трябва да могат да вземат информирани решения за самите себе си в е, сътрудничество и добро взаимодействие с здравните работници и все е, повече е, в съюз с е, специалисти, които не са непременно лекари или медицински персонал. Говорих за пирамидата. До голяма степен данните остават в тези институции. Не, те, данните не могат да се придвижат свободно между тях. Много са причините, но това трябва да се промени. Информацията трябва да тече безпрепятствено между здравните институции а също така и между държавни членки. Трансграничното здравеопазване е част от всичко това. Трето, е, тази е, интеграционна услуга. Тя е различна от пирамидалната. Това е възможно само ако услугите са взаимосвързани и пациентите е все повече да се превръщат в двигател, вектор на това свързване. С, с, техния мобилен телефон и те всъщност дистанционно контролират тези данни, тази информация като част от интегралната система. Четвърто, революцион... да се революционизира здравеопазването. Чухме от комисаря, времето е, е, момента е назрял, технологията е факт, имаме примери от други части на света, само трябва да се е, напънем и да го направим. И ще повторя, Технологията обаче не, не бива да увеличава пропаста между можещите и неможещите. Напротив, технологията трябва да хвърля мост и да скъсява това разстояние. Значи е, би трябвало да е, не допуснем цифровата е, пропаст да разделя хората, а обратното да ги обединява. Как, как стоят нещата в момента? Няма да повтарям неща казани е, в техническата част. Имаме съществуващ закон европейски за медицинските е, изделия, е, директивата за медицински изделия и диагностиката ин, инвитро. Мисля, че те обхващат, те залагат правовата рамка. Там, където има пропуски в тях, тези пропуски могат да попадат в директивата за продуктите, обща безопасност на продуктите и наказателна отговорност за дефектна продукция. Разбира се, до сега този въпрос не е обсъждан така конкретно и тук е моето послание, което ще повторя. Много неща не знаем е, но ги научаваме от практиката. Това, което знаем обаче, е, че има много е, правни норми, много законодателство относно е, неприкосновеността на личните данни, защита на личните данни. Имаме закони за това, имаме общия регламент за защита на данните, прият току-що, който ще влезе в сила след две години. Да, много важно е да работим е, заедно сега, за да прилагаме всичко това на практика. Когато говоря за е, опита на моята страна Естония, и е, така се допитвам до хората, е, стигам до следния извод. Как, в Естония имаме един доста е, така е, масивен, е, голям 30 страници е, закон за защита на данните. Е, имаме и е, такъв за правото на е, неприкосновеността на частен, е, на е, личното пространство, е, който още не знаем как ще действа на практика. Но ако не би трябвало те да ни пречат да прилагаме е, електронно здраве в бъдеще. Е, електронната и privacy, директивата за, за е, защита на личните данни е един от тези елементи. Третата група са потребителските права, и директивата за нелоялни търговски практики. Е, с други думи, правната рамка е, е факт. Е, Европейската комисия е, проведе предизвика преглед на дейностите по мобилно здравеопазване в държавите членки и е, констатациите от е, това упражнение, че е, целите и амбициите, които сме си поставили, са точните, удачните. Правната ситуация варира в държавите членки. Малко държави имат конкретни закони за мобилното здравеопазване около половината имат някакви общи закони, свързани с общото здраве. Важни елемент е, е, авторизацията и е, е, доказане на самоличността. Значи, ако аз докажа своята самоличност по някакъв начин, е, мога да ползвам данните. В цифровия свят това е различно. В Естония ние имаме една е, цифрова идентичност, която е, е свързана с е, е, която въжи за много институции. Не така стоят нещата в държавите членки. Сертифициране. Ние координираме тази е, дейност, защото да няма, защото да няма 27 различни системи на сертифициране а1. И последното нещо, в което, е, което започват да правят много държави членки, е да, образ, да образоват е, професионалисти в областта на здравеопазването, просто защото се променят е, реалностите. Чухме е, тези дейности да се определят като soft law, меко право и дейности по координиране. Кодексът за поведение ще бъде, доколкото знае, прият още тези година и от следващата година компаниите могат да почнат, ако желаят, доброволно да се съобразяват с този кодекс. Заключение гражданите движат са на обществото. Ако искате да знаете дали решенията отговарят на, на е, целта, трябва да се вслушаме в гражданите, да е, чуем за техния опит е, с тези служби и да, да чуем е, от тях, че те искат такива услуги. Имаше въпрос дали хората, така, какво мислят хората за това да се ползват данните. Трябва да отговоря, че 85% от естонците, които са попитани дали базата данна за тяхното генно състояние и здравеопазване може да се използва за различни цели, ако е в анонимен формат и е полезен за научните изследвания, те, отговор е да, готови сме, искаме. Подобни са резултати и в други държави членки цифровата пропаст, удостоверяване и авторизация. Казах, първо трябва да видим как всичко работи на практика. И последното послание, правната рамка не може да бъде е, взаимствена от една страна в друга или е, транспонирана. А в е, Естония ние имаме съответната система, която дава възможност да се получат резултати. В други е, държава правната уредба може да е друга, но те пък могат да използват технология, за да стигне до същия резултат. Така че ако целта е ясна, е, закона е, може да бъде е, комбинацията от закон, управление е, може да помогне да бъде постигната тя. Когато говорим за закон, трябва да прилагаме и подхода на Алберт Айнштайн. Нещата трябва да са максимално прости, но не по-прости. Тоест да не осложняваме е, нещата, за нека да действаме интелигентно, което означава да имаме цел, около която сме се обединили и след това да се е, пригодим към нея. Нещата се променят, технологията се променя и е, е, поведенческия елемент означава действия и възможност да се учим. в такъв случай трябва целта да, средствата да отговарят на целта. Благодаря ви за а, е, вашата презентация. Важно е, както вие сам казахте в края на а, е, своето изказване, да помислим какви условия, какви са нужните условия, освен правната рамка, да видим как да обединим правната рамка, дейността на гражданите, развитието, технологичното развитие и доброто управление. Мисля, че в Естония това е много по-лесно, защото тя е поела този път към цифровия свят отдавна в, е, и е напред от доста други страни в Европейския съюз. Често казваме, че ако Европа иска да бъде цифровизирана, трябва да е, се естонизира, трябва да погледне към Естония. Наистина много добър модел и добра отправна точка е, е това за нашата дискусия и да се получим от е, това какво е възможно, какви правила са нужни. Освен това, трябва да имаме едно, за да има едно много по- напредничаво по отношение на цифровизацията общество. Като говорим за здравеопазване, в бъдеще трябва да имаме едно много по-напреднало е, цифрово общество, в което да няма изключения, да има равен достъп до тези и равни възможности за всички. Сега искам да дам е, думата на е, Майкъл Пасторич. Е, е, той е групата е, е, е, председател на Digital Europe, групата за електронно здраве. Благодаря, господин Бони. Първо само няколко думи относно цифровата Европа. Цифрова Европа е гласа на цифровата промишленост и обединяваща няколко десетки асоциации и корпорации. Ние стъпихме на предложенията на Европейската комисия относно а, мобилното здравеопазване на основа на мненията на пациентите и на всички заинтересовани страни проведена по време на изработването на Зелената книга. Когато става дума за данните, основнито това е надежността и обема на и защитата на тези данни, които могат да бъдат събирани чрез приложения. Що се отнася до надежността на приложенията и доказаното от комисаря? Е, не ни каните. През юли миналата година комисията излезе с предложения относно насоки за надежност на приложенията, които ще се използват за електрон, оформяне на електронните досиета. През март тази година комисията създаде една работна група, много хетерогенна работна група, която да изработи тези насоки, в която има представители на промишлеността, на гражданското общество, на асоциации на пациенти, асоциации на лекари, както и представители на регионални и национални администрации. Защо? защото това са равнищата на властта, които в много държави членки управляват и се отговарят за здравеопазване. Тези насоки ще бъдат отпорни точки, които ще послужат на различните заинтересовани страни, но няма да бъдат обвързващи. Както казах, тази работа започна през март. Разделихме се на три групи. Едните, които едната група, която се занимава с обхвата, втората с целевите групи и третата посвещава своята работа на методологията. От наша гледна точка тези насоки трябва да са насочени към два проблема. По-специално първо. А, от, оценка на ефективността и а, научната надежност на данните и второ да бъдат а, така възможността за е, събиране на най-добрите практики и е, да бъдат разпространител на тези най-добри практики в областта на надежността на данните. Разбира се, има различни гледни точки в а, е, групата, защото започнахме обсъждане евентуално дискусия относно разширяване на обхвата, като, като да се включи, да примерно, оценката на риска и всички онези проблеми залегнали в следващата директива за медицински съоръжения. се отнася до етичния кодекс или кодекс за поведение, и, и както много често се случва, има една сива зона, която е, не може да бъдат е, класифицирани различните компоненти, като примерно е, какво точно наричаме медицинско съоръжение или изделие или не. Също така считаме, че включването на оценката на риска може да бъде много объркващо за производителите на приложенията, защото Големите корпорации имат възможността да развиват насоки, докато малките не. Така и няколко упорни точки. Смятаме, че насоката, насоките трябва да се фокусират върху валидността и надежността на приложенията на основата на разпоредбите на директивата за медицински съоръжения. Ако включиме и е, оценката на риска, смят, смятаме, че ще се достигне до свръхсертификация. Знаем, има насоки, разработени понякога на регионално равнище. Можем тук да цитираме тези, които са разработени в Андалусия. Има подобни и в някои региони на Обединеното кралство ако се стигне до свръхсертифициране, можем да объркаме производителите в момента, в който те е, в процеса на изработване на а, е, приложенията. Но мисля, че по-добре е да спра до тук, е, за да могат да бъдат зададени въпроси, които да интересуват различните а, представителите на различните групи. Спомням си, казва председателят, че в, през есента на 2014 година започнахме дискусия по а, дистанционното здравеопазване и тогава а, бе спомената необходимостта от допълнително законодателство. А, тогава решихме, че по-добре е да се създадат е, по-скоро условия за създаване на един кодекс на поведение, т.е. че има нужда от меко законодателство, от правила, но не от стриктни и строги правила. По кодекса работихме с комисията, но както правилно казахте, сега нови проблеми, нови въпроси намират място и трябва да, и, трябва да се намерят отговори на тях. И сега, може би, коментари от страна на генерална дирекция Конект тъй като а, а, комисията разбира всички аспекти на проблема и е добре да развиваме сътрудничество с комисията в такива случаи. Много благодаря за тези мили думи. Има само няколко неща, които мога да добавя към казаното вече по време на двете сесии. На първо място ще ще се спра на доклада на а, работната група за електронно здравеопазване и четирите лоста за промяна. Но искам да подчертая и петте препоръки за промяна, а именно за грамотността за дигитално здравеопазване. По този начин мисля, че гражданите, здравните работници и органите могат наистина да се възползват от тази възможност. Паралелно с това ми се иска да подчертая и значението на информираността на гражданите и на здравните работници. Това е едно от основните изисквания в проектите по Хоризонта 2020, а именно а, значението на разпространението на информация, а, това, тази част има много важна роля. На трето място ми се иска да спомена, че чрез Хоризонт 2020 се опитваме на малко по-високо ниво със сътрудничество с СЗО и Международния съюз на далеко съобщителните компании ще подпишем а, а, споразумение за един център който ще работи в две посоки. Събиране на информация, доказателства, както беше подчертано в първата част. И на второ място подкрепа за държавите членки, така че те да изпълнят стратегията за мобилно здравеопазване. И накрая както господин Бони спомена, има нови неща, които непрекъснато се появяват в хода на дискусиите. В момента електронното здравеопазване е част от плана ни за действие от 2012 година. Сега сме в средата на изпълнението на този план, който трябва да се изпълни до 2020 година. Правим междинна оценка и в този контекст в края на годината ще започнем публична консултация, за да проверим кои са новите области, към които трябва да насочим повече внимание или пък области, върху които не сме се спрели до сега изобщо. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Кохличек и госпожа Вернир от парламента са тук. Ако имате някакви въпроси, коментари или пък да доразвиете някакви теми, заповядайте, имате думата. Господин Кохличек. Я бих еще едно... Благодаря ви. Още веднъж бих искал да поставя е, един въпрос, който беше засегнат от е, господин Авиксо от е, Естония. Какви са следващите стъпки по този протокол? Защото той е в основата на тази дейност. Ако искаме да събираме данни и да ги използваме, макар и дистанционно, те трябва да бъдат на базата на един универсален протокол, защото няма как отделните уреди, да, отделните устройства да комуникират помежду си. Сигурен съм, че знаете това. Например, в Чехия имахме такъв проблем. Това е, е първият ми въпрос. Основен общ протокол. Няма значение дали е на английски или е на някакъв кодов език, дали ще се кодира на латински, за да се уеднакви терминологията защото в крайна сметка лекарите ще могат да общуват помежду си, за това използват латински и това е основополагащия въпрос. Трябва да имаме такъв единен протокол. Благодаря. Госпожо Верничка, искате ли нещо да добавите или някакъв въпрос? Um, ja, ik had ook eigenlijk een vraag gesteld in verband met taal. Um, wij leven in een Europa van... Uh... Да, ние живеем uh, в uh, е, семейство на 27 държави членки, говорят се много езици и тази е, система е, на, на мобилно здраве всъщност в, в областта на здравеопазването хората говорят на своя матерен език. Как ще се свържат тогава тези системи? Благодаря. Ако сте съгласни, да чуем, да съберем повече въпроси и след това ще дадем възможност за отговор. Така че всички в залата имат възможност да зададат въпрос или да направят коментар, ако имат такъв. Като ви моля, разбира се, да се представите преди това. Благодаря ви. Казвам се Ян Фанделта от Германия, АЛКА е, здравно осигуряване. Бих искал да е, засегна един въпрос, който е много важен. Бе леко засегнат от е, Естония. Ние в Германия наистина завиждаме на естонците за това, което са постигнали мисля, че е, името на вашата книга беше преструктуриране е, на здравеопазването за 2020 или нещо подобно. Ако говорим за електронно или мобилно здраве, говорим за пренастройване, преструктуриране, проектиране по ново, е, е, е, по нов начин за въпазването, просто защото реалностите се променят. И тук нещата опират до грамотност, цифрова грамотност, съответните организации, които предоставят услуги, осигурителните, здравноосигурителните дружества, болниците обаче не намират общ език е, често и се питам дали комисията, парламента могат да ни дадат повече насоки в това отношение. Стандартният отговор във всички случаи е най-добрите практики но трябва да, си, да сме наясно, че в здравеопазването е, най-добри практики, е, които проистичат от най-различни системи, трудно могат да бъдат ползвани. Например, е, е, не можем да, да е, взаимстваме полки от Естония, защото системите са много различни. Благодаря. Някой друг, ако желая да зададе въпрос, комисията, е, нашия колега. Благодаря. Няколко въпроса е, имаше свързани с терминологията, е, което на нашия е, жаргон наричаме семантична оперативна съвместимост. Как можем да е, разговаряме и да се разбираме на различните езици. Латинския беше лингва франка на, в медицинските среди преди. Но в медицината има много начини, е имало много начини да сме сигурни, че говорим за едно и също, когато говорим за е, и един от тези, от е, тези начини е международната класификация на е, което е най-простия начин. Сега се разработва един много по-сложен дневен речек, един от тях се нарича СНАУМЕТ. Това е клинична терминология, която в момента обхваща половин милион понятия и връзките между тях. изцяло е компютеризиран този език. На европейско равнище обаче ние не използваме тази е, наумет е, терминология, колкото и да е вълнуваща перспективата за това, но правим две неща с комисаря е, Андрюкайтис, който ги спомена. Е, едното е електронно предаване на електронни е, рецепти през граница и другото е, е епикризи пациентски, е, на, на, на, на е, епикризи на пациентите. Е, обаче предизвикателството е как да сме сигурни, че рецептата, издадена в една страна, ще бъде изпълнена по абсолютно същ начин в друга страна. Тук има два допълнителни въпроса ние работим по конкретиката, но всъщност никой не търси е, глобалното решение. Е, Има бъдещо, е, така някои бъдещи тенденции. Едното е развива, развитие на, изкуствения интелект. Е, това е една система на обучение, това е, една, е, това е система на, за разбиране. И другата система, която се разводи чрез фонда Connecting Europe, това е автоматичното, автоматизирания превод в Европейския съюз. Това е един проект, който се опитва да реши този проблем за семантичната оперативна съвместимост. Обикновено това се оказва един от най-така деликатните въпроси и сложните въпроси. Благодаря. Имаме време за още въпроси и коментари. Аз работя в една консултантска организация в Брюксел. По-скоро ще направя коментар, отколкото да задам въпрос. Благодаря много за този интересен разговор за медицинско, мобилно здравеопазване. Като изслушах презентацията на господин Касиелос и след това на Пасторе, от, имах усещането, че това мобилно здравеопазване е деликатен въпрос, защото от една страна трябва да имаме говорим за нещо, което е, е много силно регулирано на европейско равнище когато е, от е, централата, от централно личното европейско равнище, как може да имаме програми, които да стигнат до, до е, пациентите и после новаторството, как да подпомагаме е, предприемачеството в Европа, защото е, това, и аз мисля, че това са въпроси много важни за Европейската комисия. Аз е, наистина очаквам нови е, данни и информация за развитие по този въпрос в бъдеще. Благодаря. Аудиторията има възможност за въпроси. И така, топката е отново в нашето поле. Ще помоля панелистите до мен да отговорят на въпросите или ако искат да допълнят нещо, да доразвият някои от темите, имат възможност за това. Благодаря. Благодаря много на представителя на комисията, наистина това щеше да бъде и моята изходна точка, а именно как различните страни да се разбират помежду си на различни езици. Наистина, подходът е за всеки случай индивидуално. Няма как да има един общ протокол, но има процес, при който можем да разработим индивидуални протоколи. Имаме международна класификация на заболяванията, разбира се, но за да направим нещо просто като рецепта, за да се разбира и в Финландия, и в Гърция, трябва да се а, разработи, разпише съвсем подробно. Именно това ще се случи. Държавите имат споразумение, няколко от тях, за да се внедрят такива трансгранични услуги през 2018 година. Комисията отделила средства за това, така че вярвам, че това ще се случи на практика. Защо подчертах толкова много компонента пациент? Нещо, което беше споменато, а именно, че трансформирането на системата на здравеопазването е важна всъщност влиянието идва от две, два източника пари и информация. Ако искаме да овластим гражданите, не мисля, че трябва да им отнемем, да отнемем а, тази сила и а, влиянието от а, здравните работници. Но правомощията ще, по отношение на данните ще бъдат съсредоточени в тези институти. И аз познавам лично много мои колеги и познати, които знаят, че пациентите понякога не разбират какви са рисковете, когато разберат нещо повече за здравето си това вече е тествано, хората не са оплашени, дори и допълнителния обем работа. А, ако а, паралелно с това върви и осведомяването, така че благодаря, че го споменахте. Това се случва на ниво комисия, но също така и в държавите членки. То тогава е, Поставеният е, в моята презентация въпрос дали отговаря на целите, може да се разгледа. Ако разгледаме целата, а именно преструктуриране на системата, то тогава трябва да имаме възможност е, да овластим и пациентите. И тогава не стои допълнителния въпрос в регламента е посочено, че трябва да има съгласие. Имаме солиден опит и в Естония, и в много страни. Мога да кажа, че в Естония подхождаме съвсем прозрачно. В нашия здравен портал всеки може да види кой има достъп до данните. А в момента това е с целите на предоставяне на здравни услуги. Например, семейните а, лекари а, изпращат информация на пациентите. Пациентът знае а, до кого отива тази информация. Това може да се разшири с цел изследване. Защо, например, да не видя за какви изследователски цели се използват моите данни? Ако предоставим информация на пациентите, че това ще бъде в тяхна полза и ще бъде в полза на другите, визията на комисар Андрю Кайтис да имаме е, такива масиви или центрове с е, данни, може да се мултиплицира в много други страни. Знам, че Дания и Финландия имат споразумение помежду си. Естония води преговори с скандинавски страни. Така че всичко е възможно, само ако вярваме, че хората искат това и под, подобни събития се организират и на по-късен етап. Така че да наблюдаваме как правната рамка се прилага на практика и че можем да въведем промени, започвайки от незаконодателните мерки а и достигайки до по-стрикните процедури но наистина е важно да няма препятствия, така че да постигнем тези цели. Благодаря сега, Микеле. Благодаря, да. Имам няколко коментара по въпроса за това мобилното здравеопазване дали се регламентира достатъчно или прекомерно. Наистина а, има много аспекти, които са много добре регламентирани и много строго регламентирани. Един конкретен пример за споделяне на данните, нещо, което и вие споменахте, за онези от вас, които са запознати с а, правната рамка, а, знаете там, че има регламенти, съгласно които на национално ниво с различни разпоредби между държавите членки. Тук имаме една стрикна рамка. Но това, за което се застъпваме е да има един стабилен поток на данни в рамките на Европейския съюз. Това въжи и за суровите данни. Това ще бъде наистина много полезно за структуриране на електронното здравеопазване в Европейския съюз. Опитваме се да разгледаме въпросите за доверието в рамките на етичния кодекс, който споменах. Опитваме се тези елементи да бъдат внедрени, така че да подсилим доверието, но и да помогнем на а, разработчиците, така че да разработват а, приложения за използването на а, данните на потребителите. За онези от вас, които не са се запознали с текста, моля ви, разгледайте го, защото смятам, че вече сме кратка, крачка напред в сравнение с други инициативи. Що се отнася до надежността на данните, както споменахме по време на презентациите, наистина е от изключително голямо значение данните да бъдат надежни. Много често предлагаме система от добри практики, как на национално ниво, но и как компаниите се опитват да постигнат тази надежност на данните разбира се, в съзвучие с съществуващите разпоредби. Бих искал да подчертая още една точка по отношение на данните и надежността на данните, които се събират с мобилните приложения. Няма значение дали тези данни се събират с приложения за а, медицинско обслужване или за различни услуги. С други думи, няма значение дали приложението събира данни, за да се определи приложението като медицинско приложение. Данните, които се събират, не определят естеството на приложението. Същото въжи и за надежността и пригодността за научни изследвания. Тук имаме е, разграничение между медицински и немедицински приложения на тези данни и приложения. Благодаря. Председателя, благодаря. сега мисля, че можем да обобщим дискусията от двата панела. Имате думата, за да направите това обобщение от името на Енви. Да, благодаря, Михал. Всъщност не ми се отдава толкова добре латинския, но мога да отговоря на нашия колега Колшечек, че наистина е трудно да намерим един заместител на латински язик, особено в областта на медицината. Така че тук не бих искал да навлизам в подробности. Мисля, че тук тези два часа бяха най-добрата част от деня ми. Така че благодаря искрено. Като гражданин съм удовлетворен от възможностите за мобилното здравеопазване, нещо, което беше представено и обсъдено тук. Тези нови предложения ми помагат да събера информация, а също така да предприема и необходимите мерки. И мисля, че ще, така ще отделям по-малко време и по-малко средства за здравето си. Спомням си преди години, когато родителите ми трябваше да отидат при лекар само за да им измери кръвното налягане, им беше необходим е, един ден защото а, центровете бяха далеч от населените места и така нататък. А сега сме свидетели на истинска революция. Така че съм благодарен и като един от законодателите, че а, натрупах тази нова информация благодарение на днешната конференция. Разбира се, в парламента има много теми, които се обсъждат, много въпроси и понякога развитието на практика е по-бързо от работата на законодателите. Така че съм ви благодарен за това, че споделихте тази важна информация с нас. Мисля, че има много области в дейността на Европейския съюз, в които не сме удовлетворени от резултатите. Но в областта на здравеопазването, имайки предвид факта, че нямаме толкова много компетенции на общо европейско ниво, има неща, които сработват на практика. И, например, цифровата програма е част от тях. Смятам, че това, което е необходимо, е да продължим да отбелязваме резултати в тази посока. И това, което е необходимо, е по-амбициозно тълкуване на Лисабонския договор по отношение на здравеопазването. Можем да постигнем много повече, без да променяме договорите. Гражданите очакват да получат нещо поради факта, че 28 държави работят заедно и трябва да има добавена стойност от това сътрудничество. Смятам, че тук бяхме запознати с някои елементи, които ще доведат до повече добавена стойност. И така, наистина силно окоръжен и обнадежден съм от тази конференция. И бих цитирал комисията, а именно, че е назрял моментът. Нека използваме този момент и използваме инерцията, която сме натрупали. И така, е, с това изразявам благодарностите от името на комисията ЕМВИ към всички вас. И трябва да използвам и словенската перспектива, с което искам да приветствам една група от младежи от Словения, които проявяват интерес към темата. Благодаря. I, I think... Благодаря, Лойс. Мисля, че нашите две комисии организираха едно интересно заседание, едно прекрасно изслушване, което ще бъде от полза и благоприятно за развитието на бъдещето ни благополучие. Сега не ще се спра на някои от аспектите на дискусията. Мисля, че всички сме наясно с това, че живеем във време, в което сме свидетели на промени в парадигмите на а, традиционното здравеопазване. Просто а, преминаваме от а, модела, в който здравеопазването реаг... реагираше на заболяването, т.е. бе насочено към лечение, към модел, а, който е предимно насочен към превенция и по-добро качество на живот. Второ, обсъдихме много проблеми, свързани с медицинските съоръжения, изделия, включително и приложенията, които не винаги са свързани с медицината по някакъв начин. но които по, ня, по някакъв а, начин а, спомагат а, да станем по-отговорни като граждани, като пациенти. И трябва за това да видим коя кой аспект се нуждае от строго разписани правила и коя част тя има нужда от така по повече гъвкавост. Тоест, от дискусията излезе, стана ясно, че има нужда от такова управление, което да не препятства развитието на отрасъл. Трето, става дума за данните и тяхната защита. Тоест, на, да разполагаме с а, раз, инструментите и да ги използваме в добре и е, правилно, за да можем е, да оправдаеме доверието на гражданите. си. Е, Т.е. сигурност на данните, сигурност на приложенията. На четвърто място необходимо е някак, нещо като и някакъв вид цифрова грамотност в областта на медицината и лечението. Тя е подобна грамотност е необходима на лекарите, разбира се, но и на всички пациенти, на всички граждани, за да може да има по-ефективен обмен на информация и на комуникация помощта. а и подобна грамотност ще, ще, ще даде почва за по-голямо доверие и, по, и по-добро разбиране. А, какво е необходимо? Инфраструктура, защото не, не можем да предложим на нашите е, граждани е, а, някакво лечение и реакция а, от професионалист в рамките на секунди, без да сме а, предоставили на гражданите в достъп до 5G също така и възможности информацията да бъде е, преведена и обменена в рамките на секунди, т.е. да има е, пълна оперативна е, на съместимост между различните системи. Също така уеднаквяване на правилата, защото как бихме могли да се възползваме от електронни рецепти, ако има разминаване в правилата. Тоест, трябва да се осигурят технически и, со... технически и социални условия за постигане на този резултат. И още нещо, и някои го изразиха по много изразителен начин. Необходимо е да, да стъпиме на най-новите резултати от научни изследвания. Необходимо ни е новото познание, което ще даде възможност да се извършва персонализирано лечение, персонализирано отношение към пациента. Сега това ще даде възможност лечението, терапиите да бъдат много по-добре приспособени към нуждите на отделният пациент. А, и също така един, а, трябва да се изработи един а, списък на действията, които трябва да бъдат предприяти, както и графика на тяхното предприемане. Така че Очакваме това да бъде изработено от комисията, за да можем да ускорим ритъма на изпълнение на различните дейности. Също така, важно е и е хубаво, че работиме заедно по тези проблеми, защото това доказва необходимостта от холистично, холистичен подход към медицината, пациента. И, и бихме могли евентуално да помислиме за един за изработването на един съвместен доклад на тази тема 9. да има повече осведоменост, достъпност. А, и фина, а, достъпност от гледна точка на а, цената и разходите. трябва да да, продъл, да продължиме да работиме с различните заинтересовани страни, за да видим по какъв начин можем да обединим различните компоненти от гледна точка на държавата, на бизнеса. и от гледна точка на а, заинтересованите лица, пациентите, експертите и така нататък, като всички тези измерения могат да бъдат обединени в една платформа. Благодаря на всички, благодаря и на колегите и трябва да продължиме е, да работиме по тези проблеми заедно и в сътрудничество. Благодаря.